Dear colleagues, please. Скъпи колеги, моля да заемете местата си. Ja, ich möchte Sie heute ganz herzlich Бих искал да ви поздравя много сърдечно в началото на нашата традиционна среща с националните парламенти. А днес е, ние сме е, решили да проведем тази традиционна среща под мотото равнопоставено и ефективно прилагане на правото на Европейския съюз в областта на околната среда. Защото това не е факт. От 21 парламент има представители, повече от 30 души. 17 е, държави членки са представени. Освен това, е, тук присъстват и нови председатели на парламентарните комисии в държавите членки, 5 заместник председатели, 9 са общо председателите и 5 заместник председателите. Имаме намерение да обсъдим въпроси, свързани с водите и с отпадните води. А, накрая ще говорим във втората част. Всъщност ще говорим за околната среда, за местообитанията, за флората, за фауната. Позволете ми да приветствам Майкъл Макарти, председател на съвместната комисия по околна среда, култура и региона, в който се използва ирландски язик, към парламента на Ирландия. Тук сред нас е и нашият комисар по въпросите на околната среда, Янес Поточни, който ни е много добър познат и чест гост на нашата комисия. На последно място, но в никакъв случай не е на последно по значение, Жаклин Маклейт, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда. Джеки, е, през втората част на нашето заседание ще бъде основният ни събеседник. В е, националните парламенти се работи по много правни актове, е, по транспонирането им в националното законодателство, а също и по изпълнението на тези правни актове ние е, имаме и редица е, други гости, е, които присъстват на заседанието. При всички положения често се срещаме с представители на държавите членки и много често чуваме, че няма истински механизъм за контрол в нашата област, което действително е, ни е, притеснява. Е, е, много често чуваме оплаквания е, и също времено всички знаем, че е, лошият въздух, замърсената вода и съобщо замърсяванията в околната среда не се спират пред границите. Те засягат всички 500 милиона граждани на Европейския съюз. Въпросът е къде е добавената стойност по отношение на околната среда в Европейския съюз общественото здраве и е, безопасността на храните, е, наред с опазването на околната среда, са основните задачи на нашата парламентарна комисия тук в Европейския парламент. И аз смятам, че нещата са тясно свързани помежду си и ако ги разглеждаме в е, тяхната взаимовръзка, ще допринесем наистина за едно по-добро развитие на Европа. И Натура 2000 ще стои в центъра на вниманието ни през втората част на нашето съседание. Натура 2000, за съжаление, е доста далече от постигането на целите, които сме си поставили. Ние е, се застъпваме за е, разнообразие на видовете, за е, едно по-добро опазване на видовете. И мисля, че колегите Лизе и други, които работят в един екип с него, ще е, бъдат много активни участници в дискусията по втората част. Така че ще обсъждаме е, законодателството в областта на околната среда и изпълнението, осъществяването на това законодателство. Е, ще следваме дневния ред и ще дам първо думата на господин Макарти Напомням, че нашите е, гости тук на трибуната ще имат възможност да говорят е, не повече от 10 минути, всеки един от тях, а пък представителите на националните парламенти е, ще трябва да се съобразяват с регламента от 3 минути, най-много 3 минути на изказване. И към представителите на националните парламенти имам една молба. Моля ви в началото да се представите и да кажете дали сте от е, камерата на депутатите, дали сте от Сената, т.е. долна, горна камера и коя комисия точно представлявате. И така, спирам тук и давам веднага думата на господин Макарти. се радвам, че съм тук с вас този след обед. Искам да благодаря за отправената ми покана. Господин председател, господин комисар, евро, уважаеми евродепутати, колеги, дами и господа, благодаря ви, че ми дадохте възможност да говоря пред вас днес след обед. Благодаря на председателя Гроте за любезната покана и за встъплението към проблемите, които ще обсъждаме. Успеха на Европейския съюз при постигането на целите си, задачите си и амбиции интересите си, изложени в договорите и а, европейското законодателство зависят изцяло от ефективното прилагане на европейското законодателство в държавите членки. Равнопоставеността, създадена от Европейския съюз в сферата на единия пазар даде една база за 500 милиона граждани. Няма граници, които пречат на злоупотребата с околната среда, качеството на въздуха, защитата на водата и управлението на водите, управлението на отпадъците, защитата на почвата, на биоразнообразието и други проблеми зависят от националното, регионалното и местното законодателство. Правилното прилагане на европейските правила за защита на нашата околна среда е от изключително значение. Няма причина защо държавите членки не прилагат законодателството, за което са се подписали на равнище Европейски съюз да се живее добре в рамките на ограниченията на нашата планета е инвестиция в околната среда, човешкото здраве и економиката. Мина почти половината от председателството на Ирландия и а, до този момент проведохме напредък, постигнахме напредък в, в проблеми като реформата на общата селско-стопанска политика, банковия съюз, директивата за капиталовите изисквания, гаранцията за младежите и други. От екологична гледна точка Ирландия работи да насърчава устойчиви растеж, екологосъобразен последни иновации в Европа. Също така се работи за прилагането на европейското екозаконодателство. Ангажирането на гражданите в този процес чрез конвенцията от Архус е значима стъпка напред. По-голямата обществена информираност за екозаконодателството подпомогна е, гражданите да действат като като пазачи на околната среда. Лисабонският договор значително подобри позицията на националните парламенти. Съвместния комитет за околна среда, култура и геотах на ОРХТ Ахтас, на което аз съм председател, неодавна внесе своя принос в контекста на политическия диалог във връзка с редица държавни и частни проекти. Ние направихме е, това, защото нашия съвместен комитет осъзнава и се тревожи за общите разходи за администрирането на предложението. В резултат на нашите обсъщания комисията се ангажира с развитие по отношение на това пред, предложение с цел повишаване на прозрачността, свързана с вземането на решение в Европейския съюз. Привличайки вниманието върху това законодателство, националните политици могат да повлияват и да информират за ангажираните лица и гражданите. Освен това, може да се проследава всяка стъпка, за да може европейското законодателство да се спазва и на национално равнище. Разбира се, това е част от един по-широк дебат в контекста на мерките за намаляване на разходите разходите. Макар, че разходите за неприлагането на европейското еко законодателство в крайна сметка ще бъдат по-високи, отколкото а, инвестициите за спазването на това законодателство. Това е много деликатен въпрос. В Финландия, а, Министерството на околната среда, общността и местното управление са основните органи, които отговарят за прилагането на законодателството. Имаше неодавна два примера на неспазване спазване на европейското законодателство това беше свързано с, с невъзможността в Ирландия да се регламентират септичните ями, но сега мога да ви зарадвам, че ем, нарушенията бяха коригирани. В Ирландия се развиват иновативни мерки, за да се подпомогне на защитата и подобряването на нашата околна среда. Остановихме една група за изпълнение на екологичното законодателство, така наречения ЕЛИК, чиято цел е да се подобри транспонирането, прилагането на а, екозаконите. Конкретните функции на групата ЕЛИГ е да действа като основен фактор за решаването на проблеми, за а, изпълнението на еко, екологичните закони. Също така да се прилагат комуникационни и консултационни механизми, за да може да а, се информират всички за а, екологичните закони и да допринасят за тях. А, за да видим как членовете на групата ЕЛИК могат да работят за подобряване на, на образованието и на информираността, също така да се облегчи обратната връзка от еко неправителствените организации. също така да се направи така, че обществените и държавните органи да осъзнаят проблемите. Макар, че ние тук не трябва да се убеждаваме един друг, че е необходимо да се наблюдава ефективното прилагане на екологичното законодателство, не може да се отрече факта, че в някои райони това не е основен приоритет. Наказателните санкции от Европейската комисия определено ще помогнат, но това не е достатъчно и ние трябва да продължаваме да настояваме за постепенна програма. А, и тук ключът е образованието. Преди да завърша, искам да спомена за една среща на председателите на комисиите на националните парламенти по околна среда и е, енергетика, която ще се проведе на 10-11 е, май като част от ирландското председателство. Ще се разглежда устойчивото енергийно производство в Европейския съюз в рамките на седмата екологична програма за действие от очаквам да ви да приветствам много от вас, които са тук, да дойдат в Дъблин през май. Благодаря на господин Макарти. А сега ще чуем господин Поточник и веднага след това ще започнем с дискусията по първата част. Колегите от националните парламенти, които желаят да вземат думата, трябва да използват е, жълтите е, формуляри. За първата част жълтите, а, е, а зелените за втората част и дискусията по втората част. Така че би трябвало да попълните формулярите и да ни дадете по този начин знак, че желаете да се изкажете. В 17.30 точно започва коктейла в фойето. А сега ще чуем комисаря по първата тема отпадъци и води. Благодаря ти, Матиас. Матиас, господин Макарти, Жаклин, уважаеми членове на Европейския парламент и на националните парламенти, добър ден на всички! Много се радвам, че имам възможност да говоря на събитие, чиято тема ми е при сърце и е основен елемент от моя мандата. Това е изпълнението на европейското екозаконодателство. Поискахте да говоря за законодателство в областта на водите и отпадъците. Аз мятам, че те са много уместен избор на теми, като имаме предвид каква е дългосрочната политика на Европейския съюз, а и а, добрите а, постижения, които имаме в тази посока. За да отчетем напредъка, винаги трябва да се върнем към корените си, към началото, а, за да направим оценка на стремежите си и тяхното изпълнение през времето. По отношение на водите, нашите амбиции от 70-те и 80-те години бяха да се гарантира общественото здраве чрез стандарти за питейната вода и водата за къпане, за това бяха прияти и съответните директиви в тези две насоки. Амбициите на 90-те години бяха е, свързани с едно съчетание от здравните и екологичните цели. Те доведоха до приемането на директивите за нитратите и за пречистването на градските отпадни води. Към 2000-та година ние вече бяхме по-амбициозни и искахме да постигнем общ е, е, статут за всички европейски водоеми чрез прочутата рамкова директива – за водите, за която се предвиждаше да бъде изпълнена до 2015 година. За отпадъците също бяхме амбициозни. Вече 40 години изминаха от приемането на първата рамкова директива за отпадъците, която заедно с е, последвалите изменения и допълнения гарантира еднакво прилагане на стандарти за контролирано и безопасно депониране и обезвреждане на отпадъците. Рамковата а, директива а, регламентира всички тези въпроси, включително и трансграничния превоз на отпадъците. И а, нашите амбиции не бяха на празни. Без екологичното законодателство за водите и отпадъците, економическото развитие много лесно можеше да доведе до все по-нататъчно влушаване на състоянието на водите и да създаде голяма заплаха за човешкото здраве и околната среда. Добър пример за успех е директивата за водите за къпане. През 2011 година 92% от водите за къпане в Европейския съюз отговаряха на минималните а, е, стандарти. Процента на пресноводните зони за къпане а, е, с, от най-висока е, категория за качество се удвои за периода 90-2009 година. За крайбрежните зони увеличението беше 20%. По отношение на директивата за пречистването на градските отпадни води, може да се каже, че спазването на изискванията обхваща над 77% от градските отпадни води чрез съответните канализационни мрежи. И когато насложим една върху друга картата на доброто третиране на отпадъците и доброто поддържане на водите за къпане, ще видим, че има пълно съвпадение в териториите. От 27% през 2001 година на 40% през 2011 година се а, увеличи а, обема на отпадъците, които се а, депонират в сметища. Но това не е всичко. Човешкото здраве и околната среда а, са основна цел на нашите действия и същевременно ние разбрахме, че екозаконодателството може да доведе до по-голяма ресурсоефективност пълното и правилно изпълнение на законодателството ще доведе до постигане на първоначалните е, цели и да ги надхвърли. Изпълнението може да създаде економически растеж, да създаде възможности за създаване на работни места е, в нисковъглеродната и ресурсоефективна економика. Пълното изпълнение може да бъде е, стимул е, за иновации, и да даде на Европа предимства в челните редици на новаторството по отношение на отпадъците. Могат да се създадат над 400 000 работни места в тази област към 2020 година с годишен оборот 42 милиарда евро. Европейските фирми са водещи в света по отношение на услугите за водоснабдяване с питейна вода, обезвреждането на отпадните води, рециклирането и обесоляването на водите. Така се създават големи възможности. И Европа твърдо заема водещо място в водните технологии. Но ако се вгледаме по-отблизо, ще видим, че остават и някои нерешени проблеми в изпълнението. Според най-новите данни, в почти половината от речните басейни в Европейския съюз, не може да се постигне добро състояние на водите до 2015 година. Въпреки, че изминаха много години от приемането на този нормативен акт, е, имаше достатъчно време все още не са прияти такива основни инструменти, като например плановете за управление на речните басейни. Тези планове са съществени инструменти, които а, гарантират а, доброто а, водоползване а, без а, да има злоупотреба с а, наличните количества за а, земеделие, без а, замърсяване и други. Има проблеми и в областта на градските отпадни води, където изпълнението зависи от изграждането на инфраструктурата. Степента на а, спазване на изискванията в държавите членки след 2004 година все а, още е ниска, от 14 до 39%. Комисията смята, че приблизително 14 милиона евро трябва да бъдат инвестирани, за да се преодолее това изоставане. Само 11 от 27-те столици в Европейския съюз имат канализационни и пречистващи системи, които изцяло изпълняват условията на директивата. Средно 37% от а, твърдите битови отпадъци а, се депонират в сметища, но разликата между страните е огромна от 99% до 1%. Освен това има много неконтролирани сметища, които са риск за здравето и за околната среда. 57-те процедури за нарушения а, са а, ясен показател за размера на проблема. Какво правим, за да преодолеем изброените проблеми? В крайна сметка успеха на нашето законодателство зависи от правилното прилагане в държавите членки. Държавите членки е, имат водеща роля и трябва да засилят е, действията си, ако е, искат да избегнат процедури за нарушения, включително и глоби. Но най-важното е че чрез спазване на изискванията и стандартите ще могат да се пълноценно е, да се радват на плодовете от правилното и пълно приложение. много строго трябва да се прилага а, законодателството и в тази връзка а, комисията продължава да използва своите правомощия много целенасочено и стратегически. Това означава а, да се съсредоточим върху най-големите случаи на а, нарушения. Има цяла поредица от съдебни решения, които оказват голям натиск. И той е много полезен и се чувства дори тук в Брюксел, където инфраструктурата за отпадните води все повече се доближава до изискванията. Особено се тревожа от онези случаи, в които не е направена а, дори първата стъпка в а, веригата на изпълнение или пък тя е неправилна. Ето защо днешния диалог е толкова важен, понеже вие сте законодателите, на национално равнище, които ще гарантират своевременното и правилно изпълнение на нашите общи закони. Имаме 9 нарушения по рамковата директива за водите. Боя се обаче, че ще има много други а, открити процедури а, по, а, по новата рамкова директива за отпадъците. Необходимо изпълнение и на двете. Не бива да забравяме, че изпълнителните действия на европейско равнище имат своите ограничения. Първо, комисията има ограничени ресурси, а същевременно е, получава огромен брой жалби. В момента моите е, служби работят по 500 жалби. На второ място, знаете, че е, съдебните е, дела изискват годни, сериозни доказателства, на основата на обширни данни. В тази връзка съм направила редица предложения за изпълнението на седмата програма за действие по околната среда, на която ще се спра след малко. Ето защо строгостта е важна и комисията ще продължи да изпълнява своята роля на пазител на договорите. Същевременно ние а, много искаме да сме на разположение и да съдействаме на държавите членки. Миналия месец пред парламентарната комисия на Европейския парламент представих а, пред, предложението ни с списък от мерки за опазване на водните ресурси. Започнахме и много двустранни срещи, а, за да може по речните басейни държавите членки да засилят действията си. По градските отпадни води проучваме възможностите за постигане на по-голяма прозрачност, попълване на инфраструктурата, информиране на широката общественост за решаването на проблемите. За отпадъците сме разработили пътни карти, които помагат на десетте държави членки, които използват предимно сметища за депониране на тези отпадъци. Тези пътни карти съдържат препоръки за разделното събиране, превенцията, прозрачността и доброто управление. Економическите стимули е, са е, известните мерки в рамките на принципа замърсителя плаща. Европейските средства са много важни. Чрез свързаните с тях условия ние се опитваме да обвържем европейските инвестиции в областта на отпадъците с спазването на рамковата директива за отпадъците и така да се премине от депониране в сметища към по-ефикасни методи, които стоят по-високо в иерархията на обезвреждането на отпадъците по този въпрос ще работим за периода от 2014 до 2020 година. Ние сме обърнали поглед напред. Очевидно трябва да продължим е, да работим по насоките, които вече очертах. Това е основното послание на съобщението на комисията от 2012 година за подобряване на изпълнението на екозаконодателството и е, главата за изпълнение на предложенията по седмата програма за действие по околната среда. Ние не предлагаме решения по-отделно. Ние предлагаме една комплексна а, е, система, така че а, е, да не се допусне омалуважаване, апатия или инерция а, е, при а, решаването на проблемите в една или друга област. Всички тези предложения трябва да се разгледат като пакет. Особено голямо внимание трябва да обърнем на по- голямата прозрачност, за да може в реално време да се проверява какви са проблемите и какво се прави по тях. В момента комисията обсъжда с редица държави членки разработването на така наречените структурирани изпълнителни и информационни рамки, структурирани рамки, накратко, за е, доизграждане на инфраструктурата за водните ресурси и отпадните води. Целта е да се събере цялата налична информация, е, която е, е необходима за преодоляване на проблемите. По такъв начин и гражданите, и парламентаристите ще могат да следят как се освояват инвестициите. Също така проучваме е, възможностите за използване на партньорските споразумения за съвместно а, изпълнение на проекти между комисията и държавите членки. Така могат да бъдат решавани някои конкретни проблеми в отделните държави членки. Проверките и контролът целят да улеснят решаването на проблемите в държавите членки, което ще намали и необходимостта от намеса на комисията – все още се твърде много незаконните сметища. Над 20 са откритите процедури за нарушения. Необходимо е, е все повече усилия да се полагат за доизграждане на инфраструктурата. В тази връзка има около 30 открити процедури за нарушения. Това показва, че все още има слабости в държавите членки, трябва да се засили контрола и да се укрепи доверието от всички страни, за да се сътрудничи и да се решават откритите въпроси. Сътрудничеството с националните инспектори, съдиите, прокуратурата и омбудсманите има първостепенно значение за прилагането на европейското законодателство. През годините ние все повече оценяваме е, приноса на Импел – мрежата на инспекторите, както и на някои съдебни мрежи. Ролята на гражданското общество също има е, жизнено е, важно значение. Ето защо е, комисията търси различни начини да работи по жалби и сигнали на гражданите чрез национални механизми, медиация и достъп до правосъдие. Сега трябва да вървим напред и да работим по целия пакет. Първо, чрез своевременно приемане на седмата програма за действие по околната среда и приемане на конкретни инициативи. Много разчитам на вашето съдействие в тази насока. Решението на парламента от 2013 година във връзка с съобщението на Комисията за изпълнение от 2012 година е много положителен признак. Много ви благодаря за организирането на а, тази своевременна среща и с удоволствие ще участвам в а, обсъждането на темите. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на Янес Поточник за неговото изказване което ни въвежда директно в е, темата. <clears throat> Така че можем сега да обсъдим е, отделните аспекти, каква е, е актуалната ситуация в Европейския съюз. <clears throat> Как ще продължат обсъжданията с съвета, доколко ще се успеем да се консултираме и договорим по отношение на многогодишната финансова рамка. Е, това е много важно за нас, е, тъй като е, програмите Лайф и други съществени програми за околната среда зависят до голяма степен и от това. Екологичната политика е всъщност една от най-старите общоевропейски политики и това безспорно е една политика, която носи добавена стойност чрез зелените технологии ние ще можем да създадем не само десетки е, хиляди нови работни места, а стотици хиляди работни места. И това ще бъде възможно само ако е, последователно провеждаме нашата политика в областта на околната среда. Много важно е, естествено, е, тази политика да не потъне в е, бюрокрацията, в отделни институции. Е, всички ние би трябвало да гледаме на тази политика като на голямо предизвикателство, но и като на нещо, което ни дава възможност да излезем много по-бързо от кризата, отколкото смятаме, че това е възможно, може би, в момента. Госпожа Рудницка председател на парламентарната комисия по околна среда в Полския парламент ще вземе думата първа. Благодаря, че ми давате думата, господин председателю. Аз бих желала да реагирам на това, което току-що каза комисара – той каза, че транспонирането на европейското законодателство в националното законодателство е един процес, в който все още има редица, голям брой пречки. В Польша също имаме трудности с прилагането на европейското законодателство. Това, което най-вече ме интересува, е свързано с нитратите в водата. Така както виждам нещата, ако искаме екосистемите е, да действат. Трябва да се изпълни първата цел на тази директива за водата. Става дума за целта, която е много трудна за постигане по една проста причина. Всички тези екологични разпоредби са в стълкновение с нормите на общата селско-стопанска политика. В известен смисъл това е малко по-малко проблематично за големи едромащабните проекти. Е, необходимо е, е да имаме големи селскостопански и по-малки стопански е, проекти, така че е много трудно да се приложат всички тези екологични проблеми, ако говорим за малки ферми или малки стопанства, които трябва да спазват всички тези екозаконодателства. Е, този закон не изпълнява а, е, изискванията на директивата за водата и всъщност по този начин ние не можем да изпълняваме задълженията си по общностното законодателство и това води до завеждане понякога на наказателни процедури в Съда на Европейските общности. Целта е да се а, подобри управлението на водите. Знам, че не е голямо отешение да се прилага директива в различните страни. Този процес не е идеален, но ние ще се опитаме да ускорим този процес. Благодаря. А сега ще дам думата на колегата Авкатополо от Гръцкия парламент е, думата. Благодаря ви. Ще продължа на гръцки. От името на гръцкия парламент е, ви благодаря за поканата за участие в това заседание. За нас е особено важно да е, прилагаме по-добре европейското законодателство в областта на околната среда. Европейското законодателство вече е транспонирано в националното ни законодателство. Естествено, както и всички останали държави членки, ние имаме и собствени закони и разпоредби Що се отнася до Натура 2000, смятаме, че би трябвало да се съобразяват нещата и с специфичното развитие в страната. Много важно е, естествено, да се е, работи съвместно с органите на местно самоуправление. Това е заложено до някъде в програмата, но все пак има и някои ограничения. Струва ни се, че би трябвало да се работи не само с регионалните и местните органи на управление, а би трябвало да работим съвместно и с научни институти и учени. Важно е, естествено, да проследим изпълнението на отделните правни актове, да разполагаме с необходимата информация, която да разпространяваме. Но същевременно трябва да мислим и за солидарността в рамките на Европейския съюз. Казвам това, е, обръщайки се както към представителите на Европейския парламент, така и на Европейската комисия. Има европейско законодателство за околната среда, което е, се изковава тук в Брюксел. Е, държавите членки трябва да го прилагат. Но също време, когато се приемат нови правни актове, би трябвало да отчитаме и наличието на определени национални закони. Трябва да се ръководим, естествено, и от съотношението между разходи и полза. Трябва да се съобразяваме и с това, че стопанските е, субекти трябва да се приспособяват към новото законодателство и да го изпълняват. И да не забравяме, че има не само екологически аспекти, но и социални аспекти в е, цялата тази дейност, което осложнява нещата. Има естествено и други важни елементи, които бих искала да спомена. Тъй като не разполагам с много време, ще кажа само, че по отношение на законодателството за околната среда, Гърция е, бележи напредък, е, особено що се отнася до управлението на отпадъците но е, необходими са ни също и определени е, действия и мерки във връзка с контрола, които предстои да предприемем. Би трябвало да се ръководим естествено от най-новото по отношение на технологиите. И е, естествено да не забравяме, че всичко зависи и от финансовите ресурси с които разполагаме. Качеството на водите, както на питейната вода, така и на водата за къпане е, с, е много високо. Имаме и зони с определена средиземноморска растителност, които са защитени. А сега давам думата на Йолайнен, който ще говори от името на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Прилагането на европейското законодателство е постоянна тема в дискусиите на нашата парламентарна комисия в Европейския парламент. Много се радвам, че сега обсъждаме въпросите с колегите от националните парламенти. Аз самият съм отговарял за околната среда в моя избирателен район, в моя регион и знае колко трудно е да се съчетават националните интереси и потребности с европейските амбиции. Но в крайна сметка става дума за законодателство, което ни задължава. Тоест, е, доброволният принцип е, в случая не е на лице. Ние просто сме задължени всички в държавите членки да изпълняваме е, европейските правни актове в тази област. Би трябвало да отпадне думичката отпадък, в това отношение е, комисарят е, пое инициативата да промени включително и лексически е, нещата, защото става дума за ресурси, които се рециклират, които биха могли да бъдат важен ресурс след като съответно бъдат депонирани, обезвредени, рециклирани и така нататък. За региона, от който съм аз, е много важно не само местните органи на управление да участват много активно в изпълнението на нашето екологично законодателство, но и гражданите да бъдат особено активни. И това става. И освен това, от 90-те години, господин е, комисар, има е, един е, закон, е, който задължава общините и регионите да изпращат данни за качеството на водите. Този закон много затруднява хората. Те твърдят, че настъпва пълна бъркотия, която се опитат по някакъв начин да съберат и да систематизират тези данни, които на всяка цена от тях се иска да бъдат изпратени тук в Брюксел. Така че до 2020 година би трябвало да помислим, естествено, не само за това как по-добре е да прилагаме европейското законодателство, но може би и да помислим за това как да е, поправим някои от е, така, по-старите правни актове в това отношение и тези, които пречат на гражданите. Въпросът е е, стига ли ни е, всичко онова, което сме включили в инструмента Life, е, за да е, си създадем ясна представа за това какво става по места във връзка с европейското законодателство и ви се нуждаем от нови средства, нови инструменти за контрол, за наблюдение и за подобрение. Благодаря. Хемерит е, ще вземе думата сега. Е, това е представителя на Швеция. Благодаря, господин председателю. Аз съм от шведския парламент. Мисля, че има голям брой предизвикателства, не само по отношение на водите и отпадъците. За стъклото, за хартията, като че ли Третирането на отпадъците върви добре, но има други насоки, в които не се работи толкова добре. Хранителните отпадъци не се събират в достатъчни количества и не се е, връщат рециклирани, когато е възможно, е, в продоволствената верига. И за водата имаме е, много нормативни актове и на национално, и на европейско равнище. Заделени са много бюджетни средства, но има две големи предизвикателства. Първо, регионалното сътрудничество. Балтийско море е, се е, споделя между няколко държави, част от тях са държави членки на Европейския съюз, и там предизвикателствата са много големи. Голямо предизвикателство е да се решава проблема в зависимост от източника на отпадъците. Понякога те идват от е, Петербург, друг път е, от е, Стокхолм и това поражда различия в подхода. Има много добри решения също така в областта на рибарството. Всички имаме общата отговорност да се откажем от непродуктивната рибарска практика и да работим за устойчиво бъдеще, така че морето ни да има високо качество на водите и на рибните ресурси. В тази връзка може да разчита нашата подкрепа. Иреми? Колегата Иреми. Колегата Яреми от Румъния е записан също за изказване, но може би не е тук. Колегата Тиота тогава. А, ето го колегата Ирими. Имате думата, моля. Да. Bună ziua tuturor, mă numesc Mircea Imie, membru al Camerei Deputaților. Благодаря. Аз съм член на Камерата на представилите, заедно с колегата ми господин Чезър Чатър. Аз съм тук на това заседание. Изготвил съм документи, които внесохме в комисията. Те се отнасят за здравословното хранане. Според мен, и според моя колега, ние се занимаваме с проблеми, свързани с здравословното хранане, като членове на Комисията по здравеопазване е, и по-специално използването на консерванти, които се намират в храната, която консумираме. Няма да говоря много повече по този въпрос. Нашия материал е документиран и ще ви бъда благодарен, ако го разгледате. Колегата Гебранди има думата от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. И от моя страна също така най-сърдечни поздрави и добре дошли на колегите ни от националните парламенти. Прилагането на европейското законодателство за мен не е, е правен проблем. Това е много повече политически проблем. Затова е много полезно ние тук да заседаваме заедно с представителите на националните парламенти и на Европейския парламент, за да обсъдим общите политически проблеми, защото имаме някои структурни проблеми. Ако аз говоря като като представител на Европейския съюз аз говоря с държавите членки чрез съвета, а зад неговите широки плещи са 27 държави членки. А съвета е представен главно от е, е, председателството на ротационен е, принцип. Т.е. съвета обсъжда проблемите на съвета като такъв. Така че много е трудно за нас от Европейския парламент да се занимаваме с политическите проблеми и изпълнението в частност на европейското законодателство. Именно за това ние се обръщаме често към Европейската комисия като пазител на договора, за да може тя да го прилага или поне, ако не е друго, да пише гневни писма на държавите членки и да ги накара те да прилагат законодателството. Но това не е политическо решение на политически проблем. Мисля, че решението се състои много повече в съчетаването на политическите сили на Европейски парламент и националните парламенти, така че въпросът ми не е свързан и не е насочен толкова към комисара, а към колегите от националните парламенти. И той е колко често се опитате вашите национални министри как се прилагат екологичните закони. Според мен това е нещо много важно. Друго нещо, с което сега експериментираме в комисията по бюджетен контрол, ние каним министри, финансови министри, тук в Европейския парламент и обсъждаме с тях, как се прилагат законите. За мен е много важно да разбера какво мислят колегите от националните е, парламенти за карането на тези министри. Благодаря. Напомням, че 3 минути е регламента. Е, списъкът е много дълъг. Чезър Чията от Румъния е следващият оратор, който се е записал за изказване. Аз съм. Не, иди. Ето виж. Bună Казвам се Чиота и съм член на Комисията за околна среда в Румънския парламент. Румъния има вече събран доста богат опит по отношение на пречистването на водите, е, тъй като е, ние се опитваме да свързваме е, усилията в околната среда с усилията на индустрията и на селското стопанство за пречистване на водите. Така че много често трите комисии в парламента се събират, за да заседават съвместно нашата водна администрация е, координира усилията е, на компетентните органи и на потребителите а, малките и средните предприятия трябваше да поддържат много добра политика на управлението на отпадъците, рециклиране и така нататък. И аз бих насърчил комисията да продължава да работи в поздачите на използването на ресурсите. В сферата на водата само създадохме в 2004 година едва една администрация на водата, която се занимаваше с всички проблеми, свързани с водата и имаше ангажимент за сътрудничество с частния сектор, с местните органи на самоуправление. Искам да кажа, че сътрудничеството сътрудничеството между държавите, трансграничното сътрудничество също така е обект на възможности за по-добро сътрудничество. някои структурни аспекти трябва по-добре да се спазват, трябва да се Имаме и друг инструмент за измерване на напредъка, за да се въведат валидни мерки, за да може да се решат тези проблеми и трябва също така да има едно а, отговорно отношение към екопроблемите, защото ние а, трябва да решим проблемите на равнище Европейски съюз, ако не и на световно равнище. Благодаря, господин комисар. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега давам думата на комисаря възможно да отговори на въпросите, ако това сега е възможно. Още в самото начало една бележка искам да направя да поясня защо за Европа са толкова важни тези теми, които обсъждаме. И за вас, и за нас. Говорим за зелена економика и тя е важна не само от екологична, но и економическа гледна точка, като средство за преодоляване на кризата. Нека да си дадем сметка какво е състоянието на Европейския съюз – той е нетен вносител на енергоносители. Огромно е положителното салдо в износа на стоки и услуги и също толкова голямо отрицателното салдо в вноса на енергоносители. Зависимостта на Европа от вноса ще продължава да расте. Имаме вече увеличение от 80% и това са, свет... това са оценки на Световната агенция по енергетика. Разликата а, между а, цените в Европа и Съединените щати ще намалява, но ще се запази. И най-вероятно ще бъде много по-висока в а, Европа, отколкото в Штатите и категорично много повече, отколкото в Китай. Шесткратно вноса ни на, на, на, на суровини надхвърля износа. Голяма част от суровините и енергоносителите увеличават цените си и според разчетите тази тенденция ще се запази. Всички тези тенденции трябва да бъдат отчетени в нашата индустриална политика. Ето това са двата фактора, които трябва да вземем предвид. Иначе проблемът ще е огромен. Иначе няма да можем да се справим с проблемите. И това е огромно предизвикателство за конкурентоспособността на европейската економика. Ние се опитваме да защитаваме незащитима позиция, като имаме предвид а, съществуващото положение рециклирането, повторната употреба на а, материалите, създаването не просто на ресурсоефективна економика, а на кръгова економика, ще бъде абсолютно задължителното спасително решение за континента ни, който зависи от внос на енергоносители и който не е богат на енергийни ресурси. Имаме добри училища или относително добри училища. Иновационната ни способност е добра, научната ни база и политиката в областта на научно-изследователската дейност е добра. Ето защо ние трябва да се насочим именно на там, за да постигнем конкурентна способност в а, дългосрочен план. И вижте, че изобщо не говоря като цел за е, опазването на околната среда, защото то ще дойде от само себе си, когато си поставим тези цели. Нямаме е, друг избор и за това трябва да е, постъпим именно така. И колкото по-рано, толкова по-добре. Ресурсоефективност, кръгов, кръгово развитие на економиката, това е решението за нас. И сега въпросите един по един. Първият въпрос от полския колега беше за е, директивата за нитратите и е, ползването е, на водите за земеделски цели и обща сълскостопанска политика. Според мен, земеделската политика ще бъде толкова тясно обвързана с опазването на околната среда, ако тръгнем в тази посока, че ние ще плащаме на земеделските производители да произвеждат, без изобщо да се обръща е, внимание е, на това как се замърсява околната среда. Но ако разделим двата подхода, ще излезе, че ние ще им плащаме два пъти. Един път да произвеждат и втори път, за да очистват замърсяването, което е причинено именно от тяхното производство. Е, кръстосаното спазване е въведено именно за да се избегне а, това отвояване на усилията и на плащанията. Кръстосано спазване означава спазване на економическите, финансовите, производствените и екологичните изисквания. Ако ние не взаимодействаме, имаме само директивата за нитратите като блокиращ инструмент. Ние обаче не искаме да блокираме дейността на хората – ние искаме те да работят, не искаме да ги възпираме, но да работят по начин, който ще опазва околната среда. По същия начин, а, ние всички искаме а, питейната ни вода да е безопасна и действаме и там по същия начин. За натура а, 2000 струва ми се, че по-подробно ще говорим, когато стигнем до втората тема от днешното заседание – по-скоро бих продължил с въпроса за кодифицирането. Абсолютно съм съгласен, че то е необходимо. Знаем, че а, в продължение на 50 години, когато се развива законодателството, ние, разбира се, вървим именно в тази посока по-нататъчно кодифициране през 2009 година местообитанията, например, и има и други инициативи и планове. Ценообразуването на водните ресурси е предмет на законодателно предложение, което е крайно необходимо и ние работим по него, защото и това е част от екоразходите, които ние наричаме вътрешно отразяване на външните фактори при ценообразуването. трябва да се увеличат а, таксите за изгаряне на а, отпадъци, а, да се а, увеличат а, другите такси за водочерпене, за земеползване а, и така да накоплатецът няма да бъде натоварен с а, заплащане за очистването на замърсяване или за опазване на околната среда. Ще проверим конкретния сигнал, който вие поставихте на обсъждане. Тук сега се обръщам към колегата от Швеция. Много добро беше вашето изказване. Имаме целите си по отношение на отпадъците. Прегледът предстои до година. За фосфора полагаме специални усилия. Скоро ще излезем с законодателно предложение работим по проекта на специално съобщение за хранителните отпадъци. Тази година то ще излезе. Според нас то е много актуално и в списъка от предложените мерки за опазването на водните ресурси, тъкмо тази слабо забелязахме в законодателството. Не обръщаме достатъчно внимание на хранителните отпадъци. Макроекономическите региони е, са чудесно е, решение. Дунавския регион, например, ни дава възможност е, за комплексно регионално управление. Така поставяме едно междинно равнище между европейското и националното, защото някои от проблемите са трансгранични. Беше посочен примера с Балтийско море. Ако не работят в една посока всички е, страни, които е, са е, около Балтийско море, няма да се реши проблема с него. И високо ценя приноса на Европейския парламент в тази връзка. Имаше предложения от е, представителите на Европейския парламент е, към националните парламенти, а и към нас. Мисля, че трябва да обсъждаме тези предложения, защото трябва да търсим верния отговор. Ние можем да правим каквото искаме на, национа... на европейско равнище, тук комисията, парламента, но всичко това трябва да стигне и до националното равнище и с изпълнението. И съвсем накратко за управлението на отпадъците. Много важно е в контекста на казаното а, в началото, да се подчертае, че имаме рамковата директива за отпадъците и имаме, съгласно тази а, директива, иерархия на отпадъците. Липсата на отпадъци е най-високото и, разбира се, най-желано равнище. След това имаме повторна употреба, рециклиране, изгаряне и депониране в сметища. Има много страни, които а, бяха в много тежко положение преди няколко години. Се оказа, че намират много сполучливи решения за своите общени, когато се използват правилно економическите е, стимули, лостове, когато се поставят правилно е, целите и е, когато се обърне особено внимание на разделното събиране и оползотворяване на отпадъците. По такъв начин оползотворяването на отпадъците се превръща в е, изгодна стопанска дейност и привлича инвестиции. Така може да се работи сравнително бързо и това е практиката на много страни. Създаването на економически стимули не е чак толкова лесно. Необходима е и помощ от а, е, обществеността, от държавните органи, но а, е, тази машина, този механизъм трябва да се задейства за агроекологичните схеми, въпрос, който постави британския колега, там ще има по-малко средства, но не чак толкова по-малко в сравнение с обхванатите в миналото от първия стълб. Може да се маневрира и с а, втория. Съветът иска по-голяма гъвкавост между първия и втория а, стълб, не ми се иска, защото това отваря по-широко вратата за търсене на извинения за бездействие, отколкото за действие в различна посока. Струва ми се, че така може да се реши проблема, който вие поставяте и то съвсем основателно. Защото средствата по втория стълб могат да се използват целесообразно и пълноценно. По-нататък, Крис предложи да се провеждат редовни заседания на съвета на министрите по околната среда, на който поименно да се посочват виновниците и не свършилите работата си. Не знам, интересна идея. В момента такът много трудни преговори, все във връзка с водните ресурси. А вие сте ги приключили? А, когато влязохме в заседанието, те още те, е, течаха, но ми се струва, е, Рихард, най-добре може да е, потвърдиш колко трудно се работи е, и то по въпроси, по които по принцип имаме съгласие. Аз вече имах и е, план Б и план С, имах резервни варианти за реагиране и бях готов да си ги извадя от джоба, но не се наложи. Най-важно е да се откроят съществените въпроси. Нямаме капацитет да се разпрострем върху всичко и затова смятам, че държавите членки по-съгласувано би трябвало поне в първоначалния етап да реагират на нашите предложения, за да може той да се уеднакви, да можем да окажем по-голям натиск и страните а, да започнат да си вярват малко повече помежду си. Ако липсва доверие, проблемът е много голям. Трябва да има доверие от страна на гражданите в а, държавата и от друга страна да има доверие между държавите, между правителствата. Не мога да си представя защо Германия е против. Германия е единствената или една от малкото страни, които се справят отлично и в същото време Германия се възпротивява. Почти няма какво да прави допълнително, а същевременно ще се създаде равно игрално поле, както се изразяваме, ще се гарантира равнопоставеност. Но очевидно Германия смята, че това ще усложни живота им и затова се съпротивлява, но Просто не мога да разбера. Опитваме се да ви убедим, ще продължим да работим и се надяваме, че ще успеем. Да, нека да не се занимаваме с крановете и главите на душовете. Един прост въпрос има. Да се съгласим по въпрос, като съгласието ни няма да изисква абсолютно никакви допълнителни разходи, никакви промени и същевременно в домакинствата ще имаме економия от 15-20% от водоползването. Понякога опитът ни е горчив, но пък е реален. Това са житейските примери и не можем да настояваме за решения, които хората не приемат. Аз лично смятам, че трябва да използваме всички възможности, за да подобрим живота си. Но, както казах, някои страни може би имат местни съображения. Колегата от фламандския парламент след това се изказа абсолютно а, точно в десятката. Трябва да развием вторичните пазарни а, инструменти и а, да държим сметка за целия жизнен цикъл, като диференцираме според а, фазата на развитие мерките. Според мен колегата от Европейския парламент по-нататък посочи, че не могат да се изпълнят изискванията за преходния период. Редица държави членки многократно показват, че проблемът започва да се осъзнава напълно, когато започне да чука на вратата крайния срок. Чакат до последния момент, въпреки че решението е било на лице и са имали достатъчно време. Опитваме се своевременно да установим проблемите, но така или иначе Преходните периоди се договарят между е, всички държави членки. Е, тези е, срокове трябва да са достатъчни, за да могат да се подготвят държавите членки и след като те са договорили сроковете, сроковете трябва да се спазват. Това е ангажимент. По-нататък се поставя въпроса за повишаване на ефективността на сътрудничеството с съседните страни. Колегата от Естония го изтъкна. Съгласен съм с него. По-нататък колегата от Португалия каза да не оказваме натиск върху държавите членки, а да ги убеждаваме. Аз казах същото в началото. Мисля, че има нещо, което не се разбира достатъчно добре. Ако смятате, че когато разработваме законодателните си предложения не отчитаме становището на държавите членки, дълбоко грешите. Нали? Точно заради това а, предвиждаме преходни периоди и а, държавите членки съвсем открито и спокойно могат да поставят а, проблемите си. Проблемите обаче трябва да се поставят още преди да се определят крайните срокове или преходните периоди. След това е много късно. Оттам нататък ние като комисия можем само да следим изпълнението на ангажиментите. Що се отнася до терминологията и международното сътрудничество, съгласен съм с вас, че трябва на международната сцена да бъдем още по-активни. Факт. Това беше хубаво изказване. Добре би било да имаме повече информация за процедурите. Това беше колегата от Австрия. Ако отида на официално посещение в държава членка, винаги ми се иска да се включи посещение в националния парламент, срещи и разговори там, защото съм убеден, че така се изясняват по-добре проблемите и вие може да играете още по-активна роля. Това е положителен момент, който ще отчетем и най-сетне колегата от Люксембург. Всичко друго записах, но ние работим по въпроса за отчетността и да надхвърлим а, критериите за БВП. Ако се придържаме само и единствено към критерия БВП, то тогава политиката ни просто няма да стъпи върху правилна и солидна основа. Работата ни понякога е по-бавна, отколкото ни се иска, но се надявам, че ОИСР, Световната банка и всички, които работят в тази посока, ще могат чрез взаимодействие да постигнат глобалното споразумение. Пак казвам, бавно се работи, но това е посоката. И тя е неизбежна. Май е доста пространно отговорих, но се постарах да дам отговор на всички ваши въпроси. Genau, ich finde, das ist, ist Applaus wert. Благодаря и наистина и аз смятам, че заслужихте аплодисменти. Господин комисар, е, знаете, че винаги сте е, така, посрещнат е, с удоволствие тук. Е, ценим много точността и откровеността, с която разговаряте с нас и ни показвате на къде ще вървим. Винаги е било така, до сега така ще бъде и за напред, надявам се. Хубаво е, че е, имахме възможност да срещнем и колегите от националните парламенти е, с вас, за да ви чуят е, наживо. Е, хубаво би било, естествено, да дадем повече време и на представителите на националните парламенти да е, могат да разгърнат своите мисли и да зададат въпросите си, но ето, че не разполагаме с цял ден. Хубаво ще да бъде да имаме и сутринта и след обеда, но този път не можеше. И така, 5 минути почивка и веднага след това започваме с следващата дискусия за опазване на природата. Yes, if everybody would be so kind to take their seats, we could start the meeting because we would also... Обичате заемете местата си, защото а, трябва да дадем думата на а, госпожа на колегата Маклейд. Аз съм Карл Шлитър, замествам а, временно колегата. А, превеждаме в втората част ще се занимаем с законодателството за защита на природата. Джаклин Маклейд е тук сред нас. Благодаря за мен е голямо удоволствие да говоря пред вас. Главно, защото част от задачите на нашата агенция е да видим как се прилагат вече формираните политики. Мисля, че имаше дискусия тук за, сочвен, за посочване с пръст и ние посочваме с пръст не само тези, които се справят зле, а искаме да посочим и онези, които се справят добре. И мислиме, че това е един много по-ефективен начин. Mm-hmm е, който винаги води до резултати и съответния министър пита защо а, е, има празно място за определената държава. Не е нужно да а, е, размахваме пръчка. Сега искаме да говорим за защитата на околната среда. В някои държави има много. А, а, разделящи а, е, законодателни инструменти. Защита на околната среда е задача, от, с която се занимаваме от много време. Имаме а, директивата за местообитанията, за птиците, естествено имаме и Натура 2000. И тогава, когато рапортуваме какво правим, не всички се справят еднакво добре. И по-специално виждаме на, нарушаване на а, това, а, което ние наричаме ефекта на силоза, т.е. фокусиране върху едно един законодателен акт в ущърп на останалите. И когато мислим за това какво ще стане до 2020 година, би трябвало да преценим как се отразява законодателната ни политика не само на отраслово равнище, но и на национално и регионално равнище. И нещата ще бъдат много различни в бъдещето имаме някои а, про, проблеми, които аз просто наричам гадни проблеми, защото те нямат просто решение. Може би за тях е необходимо да се намесят различни хора, за да могат да ги решат. И ако много набързо помисля на глас за посланията, които искаме да Изпрати. А, например, Натура 2000 е много впечатляващо законодателство, а, гледано от извън Европа, значи 18% от земята, най-голяма е, е, защитена територия в света. И всичко това е много впечатляващо от числова гледна а, е, точка. Но работи ли системата? Естествено, нашата агенция следи а, прилагането, да кажем, на различните членове и по-специално да кажем на член 17. Но има и едно предупреждение, че Натура 2000 а, не се прилага еднакво във всички държави членки. А това, което обаче не се прави, е защитата на животински и растителни видове и техните местообитания. Когато разгледаме оценката на защитените райони, виждаме, че около една четвърт от животинските видове на Европа са застрашени от а, а, а, изчезване. 63% от хабитатите са неблагоприятни. 70% от а, а, птиците и от а, а, животинските видове са заплашени с изчезване. Така че диагностиката, с която разполагаме, показва, че дори да се справяме правилно, дори да чертаем на а, различни райони в а, картата, а, всъщност не постигаме целите си, има и гадни аргументи. Един от тях е економиката. Знам от проучването на Натура 2000 е, че ползите са от порядъка на 200 милиарда евро. Т.е. има определени доводи, но на съвсем ниско местно равнище виждаме различни фискални инструменти, различни начини по които да се обяснява какво означава тези ползи, ако се загубят местообитанията, например. Какво означава това? Ако посетите вебсайта на Европейската агенция, ще видите как се справят различните държави, ще видите диагностичните принципи. Но това, което няма да видите е как тези политики ще се сблъскат с още по-предизвикателни обстоятелства в бъдеще. Тук не говоря за загубата на конкретни местообитания благодарение или поради земеделие. Ние се опитваме да избягваме загубата на защитени зони с, промяната на климата, на качеството на въздуха и на водите, всичко това, което се обсъждаше с комисаря. Всичко това засяга много животински видове и екосистемите, на които разчитаме. Нашия природен капитал – се намалява поради физи... физическия свят, поради биологичните процеси. В известен смисъл нашите политики се стремят да а, догонват процеса, без да може да постигнат окончателната цел. Като законодатели, естествено, вие трябва да имате задължение за спазването на законодателството, но трябва да бъдем интелигентни, защото ситуацията, която описвам, се отнася за ерозията на истинската стойност, истинската стойност за економиката. И искам да се позова на конвенцията от Архус. Искам да кажа нещо за ролята на гражданите. В много държави запазването на природата е нещо, от което се интересуват гражданите при това те а, могат да видят а, осезаеми резултати, нещо, което не може да се види при оценяването на качеството на водата. Мобилизирането на гражданите, и това е честа кауза на национално и на поднационално равнище, е нещо, с което не можем да се справим, защото нямаме достатъчно а, възможности. Мобилизирането на гражданите може да, напра... да ги направи значително по-бдителни за промените. Значи в много от вашите страни, в Дания, Швеция, Унгария, Великобритания, Швейцария, и Испания има граждански обсерватории за запазването на околната среда, за защита на а, <clears throat> застрашените видове и за инвазивните видове може би има някакви видове, които изглеждат безобидни, но по лекичка те е, с, е, идват е, и застрашават е, е, местните видове и инвазивните видове биха могли в известен смисъл да подринат, да подкопаят законодателството, за което говорихме. И в заключение искам да кажа, че липсата на информация не е причина да не се действа. Всъщност, е много по-важно да се обърне внимание на действието, отколкото на климатичните промени, защото без екосистемите, водата, чистия въздух, много от това, което ние правим за законодателството, за климатичните промени, качеството на въздуха или на водата, няма да може да се постигне. И аз мисля, че именно тази връзка между това езотерично понятие биоразнообразието, всъщност става дума за истинския ни капитал в природата. И мисля, че това а, трябва да бъде нашия акцент. Трябва да не работим а, тихо, да не, се, а, да не работят изолирано експертите, които се занимават с чистотата на водата, а другите на въздуха също така да се ангажират хората, които работят в горския сектор и да насърчаваме понятието разнообразието на Европа, да не се прилагат а, а, конфек... решения, конфекция, единно решение за всички. Ние би трябвало винаги да а, се стремим законодателството да не бъде а, еднакво. Благодаря много, професор Маклейт. Много сте скромна, всъщност прехвърляйки, така да се каже, всички положителни страни от вашата дейност на Европейската агенция за околната среда и забравяйки да споменете, че вие сте ръководител на тази агенция и изпълнителен директор. Но също времено, все пак използвам случая, за да посоча и брошурата, която сме издали във връзка с нашето заседание. В нея се съдържа информация. И така, очакваме вашите коментари, вашите въпроси. На усетихи тихи е, сега при втората част на дискусията и е, очевидно не толкова активни, колкото през първата част. Но да видим кой се е записал. Yes. Okay. Yes. So the first speaker is from... Така. Първият е, оратор ще бъде от Гърция, е, от е, Комисията за опазване на околната среда, госпожа Теодора Евкеринопуло. Благодаря ви. Много интересно бе изказването, което тук ще чухме от вас, госпожо Маклейт. Ще си позволя да повторя някои неща, които казах още при първото си изказване. Важно е да информираме гражданите местните, регионалните компетентни органи би трябвало да поемат инициативата за е, информиране на гражданите по отношение на Натура 2000. Има защитени зони, които са не само красиви, те са особено важни. Но същевременно е, има и други интереси, свързани с е, други начини за използване на е, парцелите, на земята. Е, не само за селско-стопански, но и за други цели. И е, хората биха желали по някакъв начин да съчетават е, различните интереси. Естествено, за нас е важен е, е, всеки парцел, който би могъл да се използва за селското стопанство, но не, в никакъв случай не бихме желали да предизвикваме катастрофа от екологична гледна точка. Ако помислите обаче за а, повече за хората, а, загърбвате природата и а, щетите, които се нанасят на а, околната среда. Много важно е, естествено, когато става дума за борба с бедствията, да обучим съответно и работещите в а, звената за бързо реагиране при природни и други бедствия, които да щадят не само човешкия живот и здравето на хората, но и на околната среда. Говорите за солидни суми, да. Ние е, очакваме все още е, средствата, които ни бяха обещани във връзка с пожарите през е, изминалите лета, но дори и половината не сме получили. А когато е, говорим за крайбрежните и за морските защитени зони, трябва да подчертая, че е, независимо от това какви са законовите мерки, е, продължава замърсяването на е, морската вода, е, най-вече чрез е, рибарството, а и по отношение на военноморския флот има какво да се желае. Така че и в военноморския флот трябва да се положат целенасочени усилия за опазване на флората и фауната и на чистотата на морската вода. така че да не е, рискуваме е, разнообразието на видовете, на което толкова много държим. Ще си позволя да предложа на вашето внимание няколко инициативи е, или по-скоро мерки да се включи в Натура 2000 е, и темата природни бедствия и да се подготвят проекти за опазване на е, многообразието на видовете, да се подготвят и проекти за е, оказване на помощ при природни бедствия с оглед на опазването на околната среда също. Нещата са свързани всъщност е, и с е, защитата на видовете. Много важни са и морските видове. Трябва да имаме и специални проекти в това отношение. Пилотни проекти, а също евентуално да се въведат и зони забранени за риболов, ако искаме наистина да защитим тези морски и крайбрежни зони, които са важни от гледна точка на Натура 2000. Е, естествено, че всичко това е важно и за економическото развитие на тези територии, но е, е важно и да опазим природната. Е, съжалявам, че сега поемам за известно време ролята на председател. Е, Каро Шлитър трябваше да излезе за малко, тъй като журналистите обикновено са тези, които най-много бързат. Давам думата на колегата от Швеция, Елмерет. Благодаря ви за предоставената възможност, господин председателю. Виждаме какви са стремежите на държавите членки. В шведския парламент имаме парламентарна комисия, която отговаря за националните мерки и норми за опазване на околната среда, но към тях се добавят и европейските решения, например Натура 2000, а и международните ни ангажименти, като пример тук мога да дам протокола от Нагоя. В някои случаи целите, които се поставят на различни равнища, влизат в противоречие помежду си. Макар и всички те да са насочени към опазване на околната среда, борба с измененията на климата, запазване на биологичното разнообразие и така нататък. Струва ми се, че за да можем да тълкуваме и транспонираме е, целите правилно, ние трябва да работим ефективно и ефикасно в всички насоки. Държавите членки реагират различно по отношение на природозащитната дейност. В Швеция и Финландия имаме по-малък процент от териториите, които са защитени в сравнение с други държави също такава разлика в относителния дял на защитените гори може да се види между отделните държави и членки. Не бива да се допуска разминаване между национални и европейски цели. Благодаря още двама оратори имам от Европейския парламент, госпожа Естрела и господин Франко. От националните парламенти няма друг записал се оратор. Четирима не получиха възможност да се изкажат в първия кръг. Госпожа Борзай, господин Горзика, госпожа Сной и господин Аркит. Ако някой от тях все още има желание да вземе думата в този втори кръг, ще има тази възможност, но първо госпожа Естрела. Добре, Благодаря, господин председател. Позволете ми да започна, като кажа колко се радвам, че провеждаме това обсъждане. Европейския политически дневен ред, поне така както аз го виждам, беше обременен до много голяма степен с финансови и економически проблеми и тази дискусия ще въведе един нов важен елемент, нова важна тема в Европейския дневен ред. Както каза госпожа Маклейд, защитата на биологичното разнообразие е изключително важна. Именно затова тя би трябвало да бъде включена във всички европейски политики. Тук имам предвид по-специално реформите на общата селско-стопанска политика и на общата политика в сферата на риболова. Националната финансова рамка и многогодишната финансова рамка също така би трябвало да предвиди необходимите средства за финансирането на защи... проекта за защита на биологичното разнообразие до 2020 година. Би трябвало също така да се предвидят екологични и економически компенсации, за възможността да има намаляване 70% на загубите в биологичното разнообразие и да се постигне един економически ефект от 200-300 милиона евро. Всичко това е много важно, много важно да се финансира Натура 2000. Също, не по-малко важно обаче е, е европейското законодателство да се прилага правилно, а, включително и директивата за защита на морските горските райони, също така защита на генетичните ресурси, законодателството за инвазивните чужди видове и така нататък всякакви предложения от комисията са добре дошли, особено във връзка с чуждите инвазивни видове. За да може да постигнем целите си за биологичното разнообразие са необходими амбициозни планове, които би трябвало да бъдат добре финансирани. Трябва също така да се повиши обществената информираност на гражданите. Трябва да се покаже, че биоразнообразието е свързано с взаимодействията на живота на планетата и е тясно свързано с човешките дейности начина по който строим, дрехите, които носим, храната, която консумираме, всичко това е свързано с биологичното разнообразие. Благодаря. Благодаря, госпожо Естрела. Иска ли някой от членовете на националните парламенти да вземе думата? Моля. Благодаря, аз съм Тадео Шаркиц, аз съм от комисията на околната среда на Палския парламент. Искам да взема отношение в предишния, по, по, предишния, по предишната тема, но аз мисля, че всичко това е свързано с, с закрилата и защитата на околната среда. Польша много сериозно гледа на управлението на отпадъците на общностно равнище. Ние също така приехме три нови законодателства в тази сфера, и именно във връзка с управлението на отпадъците. В Польша трябва трябва да приемем тази директива не само за да я транспонираме, това е правилото, но защото сме дълбоко убедени, че това са правила, които са много полезни и благоприятни за околната среда. Например, рециклирането на някои материали, които се намират в отпадъците, е свързано с бъдещото развитие на нашата страна. Току-що комисаря по, Поточник ни каза, че става дума за създаване на нова сфера на нашата економика. Изключително е важно да се насърчи економическия растеж, защото ние правим много големи инвестиции в инфраструктурата. Въпреки кризата, може би и поради кризата, трябва да се вземат предвид всички тези аспекти. Това е много важно за доброто съществуване на всички нас. Искам да подчертая всичко това. Благодаря господин Аркит. Господин Файнголд, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря е, госпожо Маглейд, е, за е, много добрия, доброто изказване. Аз мисля, че е много важно да се разработят европейските разпоредби, също така да се работи в международните платформи, свързани с биоразнообразието. Мисля, че също така е много важно да има сътрудни сътрудничество, особено между държавите членки, особено в опазването на горите, за което е много важно сътрудничеството между съседни държави. Благодаря, господин Франко. Има ли други, които искат да вземат думата? Ако не, имам един последен въпрос за вас, госпожо Маклейд. Бях докладчик по био кичното разнообразие. Изключително важен е въпроса за свързването на биоразнообразието с политиката, другите видове политики в областта на околната среда. Много важно е естествено да запазим и земята в селските райони, обработваемата земя. Но какво ще кажете по отношение на зелените технологии в селското стопанство? Дали това не би могъл да бъде един успешен път за опазване на биоразнообразието? В моята страна, в Нидерландия, ние Смятаме, че трябва да се създаде е, по отношение, да кажем, на защитата на данните една е, солидна правна основа, която да гарантира повече сигурност. И така, това е, е въпрос, който е свързан също и с темата, която разглеждаме. Давам думата на вас, госпожо Маклейт. Нека да започна с последния въпрос, който естествено е свързан и с всички останали. Гражданите гледат към Европа и смятат, че по, по този начин ще се подобри тяхната околна среда в местата, в които живеят. Проблемите на местните общности понякога остават в страни от националните дебати. И по тази причина хората гледат повече към Европа. Една от задачите на Агенцията е да се създаде една по-солидна правна основа за развитието на екологичната политика в Европа. Кадастъра, да кажем, кадастралната политика в Гърция има проблеми очевидно между собственици и компетентни органи, които отговарят за защитата на околната среда и за природа 2000. Така че, ако нямате е, една солидна кадастрална основа, вие няма да можете да решите никога въпросите и с собствениците и правата на собственост. Когато е, гражданите гледат към Европа, те очакват от е, националния законодател и своите правителства да транспонират европейското законодателство, да започнат да го прилагат на практика и да следят за него. Много важно е, естествено, да е, преведеш на един достъпен език е, и да прехвърлиш всичко това, което е резултат от научни изследвания в практиката, в битието, в живота. Ние работим именно върху това. Ние се е, опитваме същевременно е, резултатите от научните изследвания, да поставим в основата на нашите законови решения тук на европейско равнище и след това да ги прехвърлим в националното законодателство. Много важно е не само транспонирането в националното законодателство, но и реалния ефект на, европейските правни актове. Много е, важен е разговора, който е, водим. Е, колегата от е, Швеция е, говори за е, на това как е, би трябвало да е, действаме по отношение, да кажем, на 630-те различни теми, е, когато говорим за опазване на околната среда. Става дума е, не само за опазване на горите, става дума за клъстерите е, във връзка с опазване на градската среда, за зелените технологии, в селското стопанство и така нататък. Всичко това естествено би трябвало да бъде част от едно цяло – независимо от това как е, разглеждаме нещата на европейско или на национално или регионално равнище. Но, естествено, не можем да откъснем нашите усилия в Европа от международните е, споразумения. Как е, ще водим разговори и как ще договаряме е, нашите е, цели заедно с партньорите от е, останалите части на света? Много важно е естествено и да създадем една надежна, солидна база данни за защитените зони. И в тази, в това отношение ние наистина като че ли действаме точно като обединени европейски щати. Но съзнавайки всичко това, смятаме, че трябва да предприемем още много-много крачки, за да постигнем желаното равнище. Отново се връщам на проблемите на Гърция. За да се постигне всичко това, за което вие говорите, е, естествено трябва да се въоръжите и стърпение, но е, е, гражданите трябва да бъдат сенсибилизирани и трябва да участват по-активно в тези процеси. Е, много е, държави отгова... в Европа имат из... отвъд океански територии и департаменти. Ние естествено трябва да отговаряме и да се грижим не само за териториите и крабрежните региони тук и за морската вода, но и за чистотата на океаните и на околната среда на отвъд океанските департаменти изключително важно е да следим как е, се възприема европейското законодателство на местно равнище, какво означава на практика е, прилагането на европейското законодателство, да кажем за е, сметищата, за депонирането на отпадъците, за зелените технологии, за селското стопанство и така нататък. В е, Дания е, агенцията по картография е член на е, кабинета. Е, тя участва на практика в състава на правителството и по този начин всичко това, което е свързано с картографирането, с регионалното развитие, се обсъжда на практика непосредствено от е, членовете на кабинета. Това е част от е, важната правителствена политика. По този начин би трябвало да се действа и по отношение на климатичните е, изменения, на зелените технологии и така нататък. Тъй като ние разполагаме и с европейски опит в е, това отношение. Можем да се ръководим и от европейския модел. Нашата агенция всъщност е една от най-важните агенции тук в Европейския съюз и работи в тясно сътрудничество с институциите. В Польша много важен е, е новият е, режим за е, издаване на разрешителни, за лицензиране нещата трябва да се свържат, естествено, е, и с проблемите на селското стопанство, но мисля, че защитените зони не противоречат на интересите на е, земеделското е, на земеделската общност. В Португалия консервирането на видовете, опазването на е, разнообразието е изключително важно, но вие не бива да спирате с усилията да ангажирате хората, независимо от социалните трудности, от економическите проблеми. Хората се интересуват от е, околната среда. Е, и по телефона, и по друг начин можете да разгърнете една широка информационна кампания за всичко това, което е свързано с защита защитата на околната среда и опазването на природата. Трябва да създадете и горещи телефонни линии, за да могат хората да споделят с вас и да подават сигнали в случаите, в които са разтревожени. Струва ми се, че това ще бъде също и част от е, бъдещото законодателство. Ние точно така ще направим. Е, хората са причастни, не само са причастни, но и много активни участници в формирането на политиката. Така ще можем и да събираме повече данни, тъй като данните са в основата на политическите решения. Не забравяйте това. Благодаря ви. Um, Благодаря ви, госпожо Маклейн. Um... Имам още една молба, заявка външ, представител на Словения. Аз съм член на е, Словенския парламент, редица сдружения в Словения са разтревожени дали водата ще бъде обществено благо. Това е много актуално, когато слушаме новото законодателство. Това беше първи ми коментар. Второ, за да може да се реши проблема за устойчивото развитие, ние смятаме, че образованието трябва да се занимава с биологичното разнообразие. Това трябва да се прави на всяко равнище на образователната система. Благодаря. Благодаря, господин Голуб. Това бяха много добри окончателни заключителни бележки. Ще се опитам да формулирам няколко бележки. Благодаря ви за това, че сте тук. Не само, че проведохме една среща на 13 председатели и заместни председатели на комисията за, по околната среда на националните парламенти. Мисля, че това са много добри данни. Общите дебати за Европа много често са а, за това какво трябва да направим ние като една федерална Европа, но това, което най-добре ме радва, че ние наистина имаме федерална Европа от 1992 година насам. Ние работим както вътре в Европейския парламент, така и в националните парламенти за една много важна сфера, която не може да бъде по-федерална, а именно опасването на околната среда. Един друг въпрос, който беше споменат, беше участието на хората, а, редови граждани на Европа, които а, милеят за околната среда. Ние тук имаме една комисия по петициите, която се занимава с петиции от 500 те милиона хора, жители и граждани на Европейския съюз. Много голяма част от тях са свързани с екологични проблеми т.е. загрижеността на хората на улицата е много голяма по отношение на това, което ние правим в националните парламенти. И аз мисля, че днес след обед проведохме едно много положително съвещание засегнахме някои от най-важните трансгранични проблеми вода, отпадъци, защита на околната среда, с много високопоставени оратори, които не винаги говореха едно и също, но направиха много ценни изказвания. И беше много ясно, че от различни страни се споделиха различни проблеми, обменихме добри практики, чухме предложения да под, за подобряване на прилагането на европейското законодателство. И това е а, много важен въпрос не само в сферата на околната среда, но и, и на други а, сфери. И аз наистина бях удовлетворен че, за това, че бяха, от това, че бяха споменати фискални мерки. А, говореше се за ролята на различните действащи лица деца на различните равнища, национално, местно, регионално. Аз лично съм убеден, че за бъдеще, може би най-големите стимули за една а, устойчива Европа ще дойде от бизнес общността, а не от правителствата, защото се стартират огромен брой инициативи на местно равнище. Значението на по-силно сътрудничество, включително трансгранично сътрудничество, беше обект на някои от изказванията, както и значенията на обществената информираност. Е, ясно е, че има вече огромна ангажираност, която расте със всеки изминат ден. Някои от вас откроиха значението на интегрирането на екологичните политики в други сфери. В момента ние в Европа имаме значителни успехи в областта на риболова. Мисля, че не можем да бъдем чак толкова положително настроени в сферата на селското стопанство. Там може би има известни отклонения, но поне екологосъобразните мерки, предложени от Европейската комисия, така нареченото позеленяване на селското стопанство, не се прилага така толкова до такава степен, както в сферата на риболова. На последно място, но не е по значение, искам да спомена отново, както направи и комисара Поточник, а, колко ще ни струва неизпълнението или лошото изпълнение на законодателството. И отново примера, който даде комисаря в сферата на управлението на отпадъците, наистина е поразителна. Има един огромен промишлен отрасъл, който очаква своето развитие. Тук говорим за милиарди евро и а, това, което най-много ни трябва в Европа е създаването на работни места а, и само чрез прилагането на законодателството за отпадъците, комисия Швейцария смята, че може да се а, създадат не по-малко 400 хиляди работни места. Това е музика за ушите ни, струва ми си. Аз мисля, че можем да приключим сега. Благодаря ви за много плодотворната среща. Надявам се, че ще останем в тесни, в тясна връзка, не само чрез подобни форуми, а чрез по- простите съвременни средства на общуване между Европейския парламент и националните парламенти, защото това е от изключително значение, особено тогава, когато говорим за една федерална политика, така да се каже, в сферата на опазването на природата. Благодаря ви още веднъж. Надявам се, че ще се срещнем отново. Искам да ви поканя на коктейл а, отвън залата, за да можем в неофициален порядък да обсъдим отново нашите проблеми.